Uh, well, um, never-ending story. Our each committee meeting. Здравейте. Това е отново нашето заседание. Мигел Ариас Канете е сред нас. Искаме да продължим структур... структурирания диалог с него. Искам да ви напомня, че комисар Канете не за първи път е в нашата комисия. Имаме много неща да правим с него. Имаме е, програмата от 2017 година за координацията, за чистия пакет за енергия. Така че, господин комисар, перспективите за 2018 година са нещото, което ни интересува, защото ние също искаме да се подготвим и за следващото председателство след естонското председателство и следващите председателства. Освен това, бихме искали да направим препратка към вашата нова програма за законодателството защото имаме 8 законодателни предложения, свързани с енергийния съюз, т.е. и много неща свързани с цифровия съюз. Ето защо трябва да работим даже още по-сериозно. ИТРЕ ще обсъжда тези 8 законодателни актове и ще излезем с обща декларация, т.е. ще я подпишем в началото на годината. Господин комисар, ние се познаваме вече много добре. Няма нужда да ви представям специално, искам да ви поканя за вашето изявление. Уважаеми господин председател, господа координатори, депутати, за мен е удоволствие да участвам в структурирания диалог. Той ще ни помогне да, пред... да подготвим програмата си за следващата година. През 2017 година беше годината за прилагане на предложенията, предложенията, които бяха залегнали в пакета, представен през 2016 година. Пакета за чиста енергия е амбициозен. Той допълва предишни законодателни предложения и показва нашето, нашия ангажимент с Парижското споразумение. Става дума за схемата за търговия с емисии – за включването на селскостопанския сектор, използването на земята и лесовътството в нашите планове. Ние също така приехме и прегледа за преосми... с прегледа на схемата за търговия с емисии. Това всичко е много важно за економиката и за постирането на приелишките цели. Нашия ангажимент към Парижкото споразумение е явно то заляга в нашето законодателство. Ние естествено искаме да направим преход към чистите енергия. Това е важно за планетата и за нас, за съставянето на заетост на ръст в енергийния сектор. Ние отбелязахме напредък през първата половина на 2007 година и е важно да продължим тази инерция, да продължим и през 2017 година. И ние продължихме да работим много сериозно като запазихме последователността на преговорите. Освен това, отговорихме на призива на трите институции от 2016 година, да отбележим напредък още преди края на 2017 година. Бъдещето естонско председателство представи амбициозна програма за първия семестър. Между институционалните споразумения могат да започнат. Това е амбициозно, но реалистично. С пакета за сигурност на доставките ние показахме, че е възможно за 15 месеца да постигнем споразумения по всички законодателни актове в моя ресор. Благодаря ви, господин Пузек, за подкрепата на тристранните срещи. Това беше много сложно, но вие успяхте да се справите с голям ангажимент. <clears throat> за пакета за чиста енергия. Че, много важно тук е да подчертая, че голяма част от работата е свържена, но не всичко. Ние приехме пакета за мобилност. Това е последната важна част от пакета. Ние ще продължим да работим по, този, по тази тема през следващите месеца. По отношение на сигурността на доставките с газ, ние предложихме пр промяна на договора. Тук става дума и за инструмента за свързване на Европа. Това са проектите от общия интерес. До 2030 година имаме определени цели – които ще преосмислим именно във връзка с инструмента за свързване на Европа. Ще създадем рамка, рамка за преминаване към ниско въглеродни региони. В същото време искаме да актуализираме инструментите си за бъдеще и ще оценим законодателната база и ще изведем Северен поток като приоритет. Комисията през май месец подготви втор пак, втори пакет инициативи, за емисии от ванове и камиони и коли. За колите и вановете това законодателство в момента се изготвя. Искаме да поощрим прехода към нулева, нулеви емисии. Това е ключов момент в прехода ни към нисковъглеродна економика. Оценката на въздействието ще разгледа предимствата и негативите на различните възможности с оглед за постигане на нашите цели. В този контекст има и още един друг аспект, който трябва да се оцени, а именно въздействието на на електрификацията и влиянието й върху заетостта. Искаме стандартите за колите и бановете да стане двигател за пазара и към, двигател към прехода към нулево, нулеви въглеродни емисии. И тук трябва да погледнем както към търсенето, така и към прилагането. Всъщност, не е достатъчно само да поставяме цели, защото успехът на електрокарите и електромобилите зависи и от инфраструктурата за зареждането им. Важно е и колко бързо ще може да се става зареждането на акумулаторите. Ето защо ние в пакета за мобилност – ще представим инициативи за подкрепа от една страна на ролята на ниските емисии и инфраструктурата и от друга страна развитието на следващото поколение акумулатори. И накрая това законодателство ще е толкова добро, може да бъде само толкова добро, ако целите се изпълнат. Затова ние искаме да зададем реалистични цели за намаляване на въглеродните емисии. Ето защо и целите, както казах, трябва да са реалистични. Това е изключително важно за нашата работа и за нейния успех. Тежкотоварните камиони. Тук искаме да предложим въглеродни стандарти в началото на 2018 година. Анализираме възможностите за тези стандарти. В момента сме заети именно с тази работа. Ние няма да копираме решенията, които бяха приети при предишни законодателни актове, ние ще се основем на солидна оценка на, въздействието, за да намерим европейско решение, което ще облагодетелства най-добре конкурентоспособността на производителите и развитието на пазара. С това се надяваме да изпълним най-важните приоритети на комисията Юр, Юнкер. Надявам се, че сътрудничеството между нас ще продължи. Сигурен съм, че гражданите го очакват. Господин председател, последната част на тази година и началото на следващата година ние ще завършим работата по а, законодателството, по което работим в момента и топката ще премине във вашето игрище. Ние искаме да имаме амбициозно законодателство, което да отговори на нуждите на европейските граждани. Благодаря, господин комисар. Благодаря за сътрудничеството между Европейската комисия и парламента за вашата презентация. И сега нека да започнем. От политическите групи. Господин Пол Рубик от НП. Äh, äh, Благодаря, господин комисар, за вашите въведителни бележки. Ние знаем, че сте изправени пред големи предизвикателства, особено енергийната политика в енергетиката в е, Европа е изправена пред предизвикателство. За това е много важно целите, които сме си поставили, да са приложими. В политиката обаче често се сблъскваме с, с проблема на санкциите, на глобите, на обвързващите цели – и това понякога не е добре за политиката. Ето виждаме в Словакия 13% подкрепа за такава политика. Трябва да се попитаме дали винаги подходите са подходящи, които избираме за постигането на целите си. Какви са стимулите за гражданите? Това е важно да видим, за да може действително заедно да преодоляваме проблемите в областта на транспорта, и това вие го засегнахте сега, в областта на транспорта се говори за бъдещето на с традиционните двигатели, зелените имат изискването до 2030 година да няма традиционни мотори, э, извинявайте, двигатели, да не се произвеждат и изобщо двигатели с искрово запалване. От друга страна, се използват акумулатори, литиеви акумулатори, които вече в авиацията са забранени. А, литиево-ионни акумулатори се използват в електромобилите И в такъв случай това е опасно за гражданите. Ето, видяхме а, подпаления блок, пожара в блока в Лондон. Оказва се, че електромобилите не могат да се карат в гъсто населени области, тъй като възплоеменост, възплоя, възпла, възможността да се възпламенят е, акумулаторите на електромобилите е много висока. За това е важно <clears throat> да помислим и за това. Е, освен това, инфраструктурата за зареждане, е, това е също важно. Няма смисъл електромобилите да спират пред всеки светофар. В такъв случай ще има големи задръствания в градовете. Освен това, енергийната ефективност там също има проблеми. Много енергия се използва в градовете, и енергия, която просто отива на, на пусто. Възобновяемите енергии. Тук има нужда от инвестиции. Тук става дума главно за това какво количество енергия може да се вложи, да се да, да, да се вложи в акумулатора на един електромобил. Това са все параметри, с които трябва да се съобразим. Господин Данника. Благодаря. Първо, искам да ви благодаря за обещанието, което държахте. Това се случва а, на практика. Удържахте думата си. Благодаря ви. Имам въпрос спрямо вас за финансирането. Имаме много амбициозни цели в, в доклада. Било то по възобновяемите енергийни източници, по енергийната ефективност, по сградите, по ефективността на сградите. Всичко това означава пари. И въпросът ми е, за следващия програмен период, ще се борите ли за финансирането, от което имаме нужда, за да отговорим и да изпълним нашите амбициозни цели? И също искам да спомена така наречените енергийни хъбове, както и газови такива. Това ще изисква много, много средства. И а, постигането ще бъде скъпоструващо. Видяхме, че целите и постигането им зависят най-вече от финансирането. Ако разчитаме повече на потребителите, а не на доставчиците, ще ни струват много по-скъпо, отколкото ако имаме смесено финансиране, смесено плащане. Второ, Искам да говоря за електрическите коли. Не се тревожа толкова за това от какво е направена батерията. Смятам, че трябва да се намери решение за материалите за тази батерия. В момента сме на трето място след Съединените щати и Китай. И ако чакаме още, със сигурност дори още по-низко ще се озовем в класацията. Голяма част от европейската индустрия е силно замърсяваща, но транспортният сектор е най-големият замърсител. Ако погледнете приноса в емисиите въглероден диоксид, ще видите, че дял на транспорта се увеличава. И трябва да видим как ще наложим задължения Трябва също така, да, примерно, да има а, станции за зареждане на електрическите коли на повечето паркинги. Това да е нещо като задължително условие. Сега пътниците, които искат да купят електрически коли, очакват да има такива, такива зарядни станции. И сега в Румъния, примерно, Имаме 10 000 евро субсидии за електрически коли, но никой не може да ги купи, защото трябва да ги държи на един и същи паркинг. Така че имаме нужда от съгласуван подход от страна на комисията, иначе нещата ще са много сложни. Благодаря за вашите забележки. А сега господин Тушеновски от ЕКР. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря и на а, а, господин комисария за присъствието му тук. Много, много впечатляваща и интересна дискусия относно пакета, зимния пакет за енергия. Дискусията никак, никак не е лесна. Имам два въпроса за вас. Първо, искам да знам какво е вашето становище по процентното увеличение 40 или 45. Когато става въпрос за целите, които са определени а, за възобновяемите енергийни източници или енергийната ефективност, как това ще промени економическия модел, който а, е в основата на вашите проекти, особено когато трябва да а, субсидираме а, мрежите за пренос на електроенергия. Дискусията въобще не е лесна, защото целите силно са се увеличили. Вторият ми въпрос е чисто технически. В пакета има нова терминология. Регионални центрове за управление – по чия отговорност са тези центрове. Тези центрове де-факто няма да носят отговорността за предложенията, които ще правят. Става ясно, че с мрежите за пренос нещата се променят много бързо. Особено като се има предвид влиянието на ам, слънчевата и на вятърната енергия. Като цяло, трансферните, преносните мрежи работят добре, но искането да се осигурят такива регионални центрове за управление означава големи ресурси. Хората, които трябва да работят там, трябва да са експерти по тези преносни мрежи. А знаем, че обучаването на хора от националните регулатори отнема години. Искам да знам колко сериозно вие а, определяте тези инструменти. Основният проблем за мен е, че няма а, никаква отговорност, на някаква задължителна отговорност. Това липсва. Благодаря ви за дискусията. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Наистина, вие казахте, че в Енергийния съюз, е, по отношение на Енергийния съюз, нещата, които го засяга, всичко ще е завършено до края на годината. Това е чудесно. Е, въпросът е обаче тези политики да се приложат и при приложението е, има проблеми. Вчера имахме голяма дискусия за енергийния съюз, когато имахме съвместното заседание с Ситра и Енви. Всички искат нещата да се подобрят, но те така или иначе не се подобряват. Аз съм от Германия. Ние сме нетърпеливи хора. ето, при мен в, в, в моя избирателен район се казва, да, добре, е, енергийна промяна, но нямаме мрежа за тази енергийна промяна. Какво се случва в държавите членки? Имаме нужда от инфраструктура, имаме нужда от е, начини за зареждане на електри... електромобилите. Е, какво се случва и в другите държави членки? Зная, например, че в Германия е много трудно а, е, да се произвеждат е, възобновяема енергия. Ето, например, в северната част на Германия има вятърни паркове, обаче те трябва да бъдат закрити, защото е, не може да съхраняваме тази енергия. Как може да се реши този проблем? Как може да се трансферира тази енергия от север на юг, например? Трябват ни инфраструктури. На следващо мя място. А, Северен поток 2. Добре, това е хубав проект, но той също и крие противоречие. На трето място транспортът. Вие казвате, трябва да се заложи на електромобилите. Добре, в Германия това се прави. Други страни, като Швеция, те залагат на водорода. Има и други стратегии още от миналия мандат, както казват колегите от Румъния фазата на приложение е проблем и в Германия това е проблем, а именно енергийната промяна. Явно ще трябва да минат няколко няколко години, докато се създаде електромрежата и електроинфраструктурата. И важно е да говорим не само за енергията, биомасата, а други суровини е, трябва да, да вземем предвид. И освен това, материали, за чието производство има нужда от по-малко енергия. За това също трябва да помислим. И на следващо място, енергия, която да може да се спестява и да се съхранява. Не може да постигнем все още споразумение по този въпрос. Засягам този въпрос, защото той е важен особено за Испания. А, много е трудно да се разбере факта, че не се деблокират емисиите в авиацията. Много е трудно да се повлияят на правителствата да се задействат именно за, за, за намаляване на емисиите и за енергийната ефективност. Госпожа си. Мерси. Благодаря, господин председател. Благодаря за присъствието, господин Канете. Имате наистина много тежка отговорност – ако искаме целите на Европейската комисия, било то по възобновяемите енергийни източници, било по енергийната ефективност, да са съгласувани с Парижкото споразумение, трябва да бъдем по-амбициозни. Последните доклади показват, че ако все така стоим с 27% ВИ и подобна ефективност, не сме съгласувани в рамките на Парижкото споразумение. Първият ми въпрос е, Говорила съм и преди за метана. Когато гледаме докладите, виждаме, че метана, знаете, че той участва много в парниковите газове и е особено с голям дял за краткосрочните емисии. А та, за периода до 2050 може ли да има някаква специфична стратегия за метана? Един тон метан е еквивалент на 21 тона CO2 за 100 години. Но за 20 години е 50 пъти повече. Така че имаме една стратегия за намаляне на метана и ако, ако ще имаме такава стратегия, ще сме много по-близко до целите си. Да, мислите ли да ни представите такава стратегия и кога? Защото а, само така ще отговорим на а, целите на Парижското споразумение за 2050. И въпросът е когато комисията казва 27% ВЕИ, това беше по едно а, а, проучване на въздействието, което беше малко наценено. За сега всички други проучвания показват, че а, всъщност а, стойността на различните енергии е много по-ниска и искам да ви попитам кога ще представите отново а, а, ново проучване за възобновяемите енергийни източници, като вземете предвид истинската им себестойност. А, така че ви моля да сме по-близки до истинските цени и по-ефикасни, по-амбициозни в целите, да се намали и потреблението, защото всичко трябва да, си, да бъде присметнато, за да можем да отговорим на изискванията на Парижкото споразумение. Благодаря. Благодаря, госпожо. Господин Бенито Зилуага от Благодаря, господин председател. Добър ден, господин комисар. Миналата седмица имаше един такъв процес по обществени консултации, където се говореше за електрическите връзки, инфраструктурата, за пренос на газ и така нататък. Тук искам да задам въпрос. Това, което правим всъщност е да се вливат обществени пари, за да насърчаваме газ от изкопаеми е, енергийни източници. А бихме могли да ги инвестираме тия пари в ВИ или в енергийна ефективност. И трябва да кажа, че това всъщност е едно екологично престъпление. 86 пъти това е потенциала на затопляне на климата. Това е казано в едно проучване на университета Колно. Най-вече е, заради метана и а, така наречените газови инфраструктури. Емисиите въглероден диоксид остават е, с, по, сравнително на същото ниво, но се увеличават много емисиите на метана. Това е много опасно. Също относно досиетата Панама. Казахте ни по време на проучването, на изслушването в комисията, в юридическата комисия, че нямате никакви директни връзки с предприятията, които са отбелязани в досиетата Панама. При все това, през изминалите седмици установихме, че сте разследвани и министър Хосем Сория, както и други, казват, че бяха казали, че те нямат нищо общо с тази афера, но в крайна сметка трябваше да, се, да, да напуснат постовете си, а вие не напускате. И смятам, че членове на вашето семейство със сигурност влизат в този списък към досията Панама. А, тези имена не трябваше ли да фигурират там и съответно да а, бъдете, а, да напуснете заради конфликт на интереси? Благодаря, колеги. Благодаря ви за въпросите. Ще започна с въпроса на господин Рубик. Ще трябва да приемем доста сложен регламент за емисии на CO2 за автомобилния сектор. Трябва да имаме предвид, че този а, сектор е доста сложен и на него се пада голяма част от промишленото производство в Европа и един от най-големите експортни сектори, така че трябва да бъдем много внимателни. Освен това има нужда от холистичен подход. Не става дума да сложим стандарти, става дума за управление на движението, управление на потоците автомобили и организация на прехода към декарбонизиран транспорт. Не можем да кажем, че след 10 години двигателите с вътрешно горене ще изчезнат, тъй като има какво да се подобри в тези двигатели. Инвестирани са доста средства в тези технологии. И води много добър диалог – със сектора, но е много важно постигането на амбициите да е свързано с електрическата мобилност. Автомобилните производители е, не могат да бъдат принуждавани с конкретни бройки. Е, за да, да им се каже задължително, презадължително преминавате. Чарлин infrastructure. And we need more performant batteries. Не могат да бъдат принуждавани с е, бройки. Трябва да създадат условия. Комисията не може а, е, да определи цели за CO2 и да каже толкова и толкова а, грама. Ние трябва да включим автомобили с нула емисии, но трябва да създадем възможности тези автомобили да се произвеждат. Освен това имаме нужда от станции за зареждане, независимо дали става за електроенергия или водородни клетки. За бързо зареждане или бавно зареждане. Комисията, освен това, трябва да предприеме няколко дейности. Първо, в директивата за енергийните характеристики ние държим предварително окабеляване в сградите. Така че когато се строи сградата, да се положат кабелите. Това струва около 300 евро и ако искаш да си зареждаш колата, трябва да платиш. В обществените сгради обществените сгради за всяко място трябва да има определен брой места за паркиране. Защото ако искаме да се увеличи брой на електромобилите, трябва да има съответния брой е, станции за зареждане, не само в частните домове, и частните сгради, но също така в супермаркети, търговски центрове и също така по основните инфраструктурни маршрути. Имаме нужда от а, европейски план за инфраструктура, а, насочен към електромобилите. Освен да не можем да загубим битката с а, батериите. Имаме Хоризонт 2020, 20, разполагаме с средства, за да разработим нова, ново поколение батерии, е, за да направим така, че производителите да останат е, тук и да постигнем научен напредък. Това е сложно. Е, предполага разговор с производители. Не можем да загубим битката с батериите и акумулаторите. С, с, литиевите батерии се нещата стават сложни, произвеждат се огромни количества и не можем да се конкурираме с тях, но следващото, следващото поколение може. Така че, господин Рубик, въпросът е сложен. Ние трябва да постигнем енергийните цели, но индустрията трябва а, да изпълни своите задължения. Освен това, трябва да предвидим някои промени. Двигателя с вътрешно горене ще се запази, но сега Но сега има проблем с автономните автомобили. Какво ще стане с квалификацията на работещите в заводите? Онези, които имат квалификацията да, изра... да работят в заводи за автомобили с двигатели с вътрешно горене, трябва да се пренастроят за електромобили. Те ще трябва да бъдат преквалифицирани. Имаме нужда от балансирано предложение – от много време мисля, не бързам. Много е сложен въпросът. Бих казал, всички предложения, които слагаме на масата, са много сложни. А това е особено сложно предложение. Ника, Ника, Ника, Ника, Ника, Ника, Ника, Ника, Uh, interconnections and, and, and was, it was. Между системни връзки и финансиране. Ние ще обсъдим новите финансови перспективи. Рационализират се действията в областта на климата. 20% от финансирането ще се запазите в бъдеще, така ще има структурни фондове за финансиране планът Юнкер ще финансира повече енергийни проекти. Започнаха с малък брой проекти за енергийна ефективност. Проекти бяха малки, но сега работим по финансовите инструменти. Ние ще продължим. Ясно е, че обществените финанси ще бъдат по-малка част инвестициите, необходими за енергийна ефективност, предполагат участието на частния сектор. За, за тази цел имаме е, нормативна база, която осигурява дългосрочна стабилност. За да знаят е, стопанските субекти, какво ги очаква следващите 10 и 15 години. И с възоснова на тази стабилност ще могат да направят промени в своите инвестиционни планове. Въпроса на господин Тошановски. Идеята за регионални операции. В момента електроснабдителната система, електроснабдителните системи са много по-свързани поради използването на ВЕИ освен това, системите трябва да се планират и експланират не само на национална, но и регионална основа. В миналото имаше доброволно сътрудничество. Сега обаче трябва да направим стъпка напред. Защото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 можеше да има обвинение за небрежност. Така че те ще трябва да а, вземат застрахователно покритие. Имаше още един въпрос за дали ще повишим целите. Ние смятаме, че най-добрите нива на ефективно ще се постигне при 70% от ВЕИ. Ако парламентът повиши нивото на амбиция, ще се намесят нови фактори и ще трябва да им се... И трябва, ще трябва да се оцени въздействието. Госпожа Ривази, е, каза, че трябва да отчетем цената на ВЕИ, които не са последните цени. И освен това искат е, от нас да представим е, актуализация, основана на последните разходи и да оценим различните сценарии. Ние ще направим тази оценка, но предложението е такова каквото е, се, той е на масата, ще бъде изменено и парламента ще е наясно с, с последиците от повишаването на цените. Ще представим всички сценарии, за да разполага парламента с тази информация. Ще предоставим тази информация на председателя на парламентарната комисия. Що се отнася до между системните връзки или интерконекторите. Там нещата са сложни, защото се пресичат граници. Понякога има проблеми вътре в една страна, което е по-трудно разбираемо, защото мога да разбера разликата между регионалната администрация в Франция и Испания, тогава когато трябва да се пресекат Пиринеите и кабелите са на пилони и те пресичат плани. Сега а, полагаме кабели през а, Бискайския залив, но в Балтийско море интерконекторите трябва да се синхронизират с мрежата на континента трябва да се види дали ще мине през северните страни или Полша. Проблемът не е лесен, но комисията смята, че са изключително важни. Така че аз ще положа всички усилия да убедя властите в държавите членки, че интерконекторите са от изключително важно значение. Ще видим как ще постигнем 15% и какви са проблемите. Въпросът е, сега беше зададен много деликатен въпрос с политически характер. Въпросът е много деликатен. Аз по-добре организирано въздушно пространство ще доведе до а, по-ефективно използване на горивата. Бенито каза съвсем ясно, че в миналото когато имаше прекъсване на газовите доставки, започнаха стрес, стрес тестове, за да се види кои инвестиции в газова инфраструктура ще се направят с европейско финансиране. Ние подкрепяме а, проекти, които осигуряват а, сигурност на газовите доставки. Балансът между газът и електроенергията е, става много важен, защото сега имаме нужда инвестиции в електроенергия, в ВЕ, енергийна ефективност и в мрежите. Така че тенденцията ще е различна. В началото имаше много инвестиции в газовата инфраструктура, сега нещата ще се променят. И сега ще има а, промяна. В, а, през 2009 година имаше сериозна енергийна криза. Трябва да се осигури сигурност на доставките. Трябва да се разработи Южния коридор за пренос на газ от Азербайджан по личните ви коментари ще напомня това, когато казах на комисията Юри, аз казах пределно ясно, че спазвам кодекса за поведение на комисията. Благодаря, господин комисар. Искам отговор на въпроса за метана. За метана В регламента за разпределяне на усилията един от секторите, които се споменава е селското стопанство, където емисиите на метан са, знач... са значителни. Когато държавите членки разработват своите планове, те трябва да кажат какво предприемат до всички сектори, в това число селското стопанство и какво ще предприемат по въпроса за метана и комисията ще прецени дали това е достатъчно. В момента мога да ви кажа, че не разработваме конкретна стратегия или поне моите служби не разработват стратегия за метана но в плановете за противодействие на климатичните изменения това ще се отчете. Но е възможно други служби на комисията да са предприели някакви мерки. Благодаря ви. Продължаваме с а, списъка. We've got, um, uh, next speakers. Uh, Доста дълъг списък, затова ще помоля не повече от две минути. Господин Роял. Най-напред, когато казвате, че трябва да помислим за нови цели за енергийната ефективност – Искам да ви попитам, защо решихте да заложите тези цели, които сега, случайно ли е или не, или имате някаква причина? Казвате, добре, парламентът иска нови цифри, добре, ще му дадем нови цифри. Какви са аргументите за, тя, за тези цифри обаче? Освен това, казвате 10% от паркингите трябва да има има, те трябва в парковете, на, на паркингите, пред супермаркетите, например, трябва да има възможност за зареждане на електромобилите. Добре, а, но това е доста скъпо. Те, те, те ще струват до около 30 000 евро. Дали наистина това е така? А, освен това, а, за да се зареди един електромобил, ще трябват 5 часа. Кой може да си остави колата 5 часа пред един супермаркет. В такъв случай, освен това, ще ви трябват пет такива паркинги и това ще струва толкова колкото електропотреблението потреблението на целия супермаркет за една година. Благодаря. Сега думата има нашия заместник благодаря. Сега думата има нашия заместник председател. Няколко въпроса. Първото бавно, бавно зареждащите станции означават контакт от 30 ампера. това не съществува в европейските домове. Понякога се плаща възоснова на броя на бушоните но това е вредно за електромобилите. Що се отнася до свързването на Европа по отношение на газа, имаме директива за връзката между севера и юга. Къде има реален шанс да се свържат тези части на Европейския съюз? По-нататък цели за емисии трябва да има цели не само за въглероден диоксид, но и въглеводороди, твърди частици и други. По-нататък нискоемисионни автомобили. Нищо не виждам за въглеродни клетки. В 9 европейски града се има експериментални рейсове с водород. Има ветрови и, вя... ветрови и вец, които ще бъдат изведени от експлоатация. Стандарти за емисиите на СО2, как ще се определят, защото в момента те се изчисляват по много произволен начин по отношение на фотоволтаичните панели – трябва да има задължение за резервен източник. Не винаги има слънце, също въжи и за а, слънцето и вятъра. Регионалните блокове има 16 сни в Централна и Източна Европа с високоволтова инфраструктура, изградена на доброволна основа. Когато един бюрократ а, който не знае, не, не познава системата, определи правилата системата ще се разпадне. По отношение на метана, какво ще забраните на кравите да произвеждат метан ли? Три въпроса за 2 минути и 10 секунди. Еколика Бланко Лопес. Думата има Бланко Лопес. Благодаря, господин комисар. Преди няколко дни президента Тръмп обяви решението си да се отегли от Парижкото споразумение. Тази заплаха или реалност е и възможност за Европейския съюз. Възможност да утвърдим ръководство си в разработването на чисти възобновяеми енергийни източници. Господин комисар, може би няма да е зле да повторите още един път, че а, ние сме твърдо решени да преминем към декарбонизация на економиката не по-късно 2050 година. Споделям позицията, изразена от Европейската комисия пред Г7 в контекста на решението на Тръмп. Ако не излезем извън рамките на предложеното от комисията, ако не ускорим темповете, с разработването на нови батерии, акумулатори, електромобили, е, няма да постигнем е, тези цели, е, които всички ние изповядваме. Ролята на Европейската комисия в тези трудни времена би трябвало да постигнем по-високи цели от поставените. Нека да бъдем амбициозни. Европейският парламент започва да обсъжда предложения, които излизат е, извън рамките на първоначалните предложения на комисията. Благодаря. Следващия в моя списък е колегата Шон Кели. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар за подробните отговори. Не бях тук, защото бях на професионална, на служебна закуска за енергийния преход. И тук искам да попитам комисаря Каниете, какво може да направи комисията, какво можем ние да направим а, за местно участие в целите, които сме си поставили. Второ, казахте, че може би ще преразгледате целите с оглед на информацията, с която разполагате, но казахте, че в някои отношения можем да забавим темповете. Имайки предвид целите, които сме си поставили, много бързо ли вървим към постигане на целите и може би не предоставяме достатъчно време националните, е, регионални власти и заинтересованите лица а, и с всички опасности да сбъркаме. Третия въпрос – Споменахте национални планове за действие. Имаме обща европейска цел, имаме национални цели. Но как ще бъдат а, а, определени те в цифрово изражение за държавите членки? Благодаря ви за усилията а, и за високото качество на работата, която вършите. Следващият оратор в списъка е господин Зориньо. Благодаря, господин председател, господин комисар. През последните два дни в Брюксел са най-горещите през последните 10 години. В моята страна температури са много високи, много е сухо. Е, имаше и катастрофален е, пожар с е, десетки смъртни случаи. И в този контекст американските власти решиха да се оттеглят от Парижкото споразумение и в Европейския съюз трябва задължително да спазва тези ангажименти. Аз съм докладчик, който е насочен към тези въпроси. Много е ясно ангажиментите, поети от правителствата, да бъдат изцяло спазени. В противен случай съм, съм убеден, че доверието в нас ще изчезне. Е, това, което е важно за обикновения човек е да се предприеме нещо срещу измененията в климата. Надявам се, че Европейския парламент ще върви в тази посока. Можем ли да разчитаме на подкрепата на позицията на управлението в енергетиката е, е въпрос, по който трябва да се работи за компромиси. Благодаря. Още двама оратори са се записали. Колегата Турмес. Благодаря, Ержи. Мисля, че критерия за европейският ангажимент ще бъде в понеделник. В понеделник ще се види доколко силен е ангажимента на Европа. So the, the test for the European commitment will be on Monday when the ministers meet. В понеделник ще се съберат министрите, за да обсъдят енергийната ефективност и законодателството. Е, вие и изнесахте много а, е, ангажирана реч във вторник. Има шанс за споразумение в понеделник. Има обаче една а, голяма страна, която вие познавате много добре, а именно Испания, която е в а, различен лагер. Разговарях с испански министър и той ми каза, че най-голямата пречка за Испания са правилата, за отчетност на Евростат. Може ли този проблем да бъде решен скоро? Аз бях на същата среща с Шон тази сутрин. Всичко правило, това правило за отчетност на финансиране от трети страни на енергийната ефективност е нещо, което сериозно пречи. Има две енергийни линии, които са много необходими. Бискайския кабел – и Ирландия, Франция. Аз бях с оператори на преносни системи. Те казаха, че анализът цена полза на тези кабели е отрицателна, т.е. пазарите няма да реализират тези кабели. И проблемът е, че въпреки, че тези кабели могат да получат финансиране от инструмента свързване на Европа, няма яснота дали дали ще получат достъп след като анализа цена ползи отрицателен. Това е абсурдно. Ние създадахме свързване на Европа, за да помогнем на Франция, Португалия и на Ирландия. Ирландия да, да остане свързана с континента, когато Обединеното кралство тръгне е, към Тексас. Е, и имате ли отговор на проблема за противоречието между съотношение цена-ползи и свързването с мрежата? Благодаря, уважаеми колега, казва председателят. Разбирам, че на края мога да дам че мога да дам и на себе си думата за един въпрос. Става дума за ново разработване на системата на газовите пазари. Разбирам, че това ще се подготви до края на тази година. Неколкократно обсъждахме въпроса за Северен поток 2 и вие бихте искали да договорите нова нормативна база за Балтийската част по Северен поток 2. Кога ще ни дадете възможност да получим правната ви оценка, на, на чиято основа комисията твърди, че има правен вакуум и е, е, Северен поток 2 не може да бъде обхванат от третия енергиен пакет. Ако се договаря нова нормативна база, не бива да се допуска отстъпление от третия енергиен пакет. Няма ли това да означава несправедлива подкрепа на Комисията за Северен поток 2, защото третия енергиен пакет и Северен поток 2 трябва да бъдат съвместими. А също че става Балтийско море преминава през териториални води на държави членки. За нас това е много ясно. Това е нашият въпрос. Съвместимост на двата пазара. третия енергиен пакет, в всички случаи в Европейския съюз. Има ли други колеги, които искат да вземат думата? When, when... Нека започна с следното. За третия енергиен пакет – текат дискусии дали наистина третия пакет, третия енергиен пакет може да покрие Северен поток 2, да или не. Ние се опитваме да сме прозрачни, да прилагаме правилата по прозрачен начин. В началото проектът беше смесен, защото имаше европейски компании и Газпром, като акционери. Но правната служба на комисията каза, че третият пакет няма разпоредби, които да бъдат приложени към тръбопровод, който идва от трета страна и отива в Европейския съюз. За това правим две неща в момента. Първото. Трябва да променим законодателството си така, че да прилагаме регулациите на газовия пазар и молим за мандат за прилагането на третия пакет към Северен поток 2 в случай, че това се наложи. Не знаем дали е, това ще бъде одобрено от съвета или не. Но правната служба казва, че не бива да има правен вакуум. Защото а, това е тръбопровод, който подлежи на руска юрисдикция и той идва в а, е, европейска територия това е много голям проблем. Освен това, за газовия пазар, какво правим в момента? Гледаме и преосмисляме законодателството, което регулира газовия пазар. Кво Вадис Европейски съюз в газовия пазар. Това е едно изследване, което провеждаме в момента. То се осъществява в сътрудничество с всички заинтересовани страни. В зависимост от резултата на това изследване ще видим дали трябва да има преосмисляне на нормативната база. Това не беше заложено в работната програма на комисията в началото, така че това е нещо, което дойде допълнително. Сега, за зареждането и за мощностите. Нашето предложение, що се отнася за зареждането, ние се основаваме на директивата за альтернативните горива. Може да има нормални станции за зареждане. 202 кВт ще са станциите за бързо зареждане. Господин Ройл по принцип е прав. Има много предизвикателства и много голяма нужда от бързо зареждане. Може би инфраструктурата в момента не е достатъчна, но ако има търсене, някой ще даде и предлагането, защото това е в крайна сметка бизнес. Какво правим ние? Ние казваме следното. А някой може да реши да си зареди колата вкъщи. И повечето вероятно хора ще искат да го правят в гаражите си. Сега на паркингите трябва да има два вида зареждане. Ще има нормални станции. Вие няма нужда да заредите догоре акумулатора си, просто трябва до, да го заредите така, че да може да се върнете вкъщи. Но ако искате да минете 400 км по магистрала, то тогава трябва да ви дадем, трябва да има възможност за зареждане за 15 минути на магистралата на станция и то бързо е, зареждане. Но това е единственият начин да развием тази инфраструктура, за да окоръжим развитието на електромобилите. Така че тук даваме подкрепа, европейска подкрепа, трябва да има и подкрепа от държавните членки за развитието на инфраструктурата. Така може да намалим CO2 емисиите В противен случай производителите по принцип сами няма да се справят. Имаше и въпрос. За цифрите, как сме заложили сега променените цифри. Ние използвахме симулационен модел. Имаше различни променливи. И това, което имахме като разположение, е, като данни на разположение, ние ги заложихме в този модел, в тези променливи и така стигнахме до тези цифри. Някои колеги казаха, че може да има противоречие и разминаване за разходите за енергия. И тук ние помолихме за оценка на цените на енергия в случай на 30% енергийна ефективност, на 35% и на 40% енергийна ефективност. Аз се опитах да намеря компромис в рамките на комисията. Даже и се опитах да надхвърля това, което каза съвета за енергийната ефективност. В тристранните срещи вие ще видите какви са моите амбиции. По принцип, моите амбиции са много високи. Но от друга страна не искаме да подкопаем конкурентоспособността на бизнеса. Аз се надявам, че ще може да напредне много бързо, защото има иновации, които ще ни помогнат да намалим емисиите и да останем конкурентоспособни. Когато говоря за ниски или нулеви емисии, аз не говоря само за електромобилите, аз мисля също така и за водородните горивни клетки. Това те са много важна, важен елемент от цялото. На господин Турмес мога да кажа, че работим по този въпрос – Надявам се да имаме едно по-високо ниво в, на енергийната ефективност в Европейския съюз. Защо? Защото това са по принцип малки проекти, но те създават много работни места на мя... място. Какво това означава обаче за Испания – Може ли да решим въпроса с Евростат? Вие говорите с вашите, вашето правителство. Ние трябва да убедим хората, казваме всичко, с каквото разполагаме, казваме цялата информация и подаваме това, което знаем като предимство. Ние познаваме въпросите и се борим за тяхното преодоляване, там където има проблеми. Понякога анализа на разходите и ползите не е ясен. Има по принцип два елемента при един такъв елемент – е, най-важният обаче аспект е сигурността на доставките. Не само разходите и ползите, а и сигурността на доставките. Това е също много важно. Но вие сте прав. Има административни пречки понякога. А, е, for е, Господин Сориньо, моите съболезнования за хората, които загубиха живота си в Португалия. Това е наша съседка. Ние знаем също какво могат да направят пожарите. Това са ужасяващи събития. Те ви натъжават и за това трябва да работим за превенцията и да се подкрепяме едни и други, да показваме солидарност, когато се наложи. Разбираме трудната ситуация в Португалия. Но и ние имаме много топли лета, горещи лета в, на юг. Наистина хората страдат от жегите. управлението. То е важно. Естествено, ако имате национални цели, ако не ги постигнете, нищо няма да се случи. Но ако има обвързващи цели, нещата с малко се променят. Тогава амбицията е по-силна. И тук управлението става много важно. Националните обвързващи цели, тук са инструмент. Ето, представете си какво може да се случи в, сек... във секторите транспорта, на строежите – с обвързващите цели се наблюдава много строго напредъка в постигането на целите в различните сектори. В комисията ние искаме по-силно, по-укрепено, по-стриктно управление и знаем, че господин Турманс работи в същата посока – Но това управление, за което говоря, то трябва да съответства на Парижкото споразумение. Нашите цели са да съгласуваме Парижкото споразумение с 5 годишен мандат и да осигурим прилагането на декарбонизацията и след този период – адаптирането на климатичните планове трябва да съответстват винаги на Парижката стратегия. Ние в Европейския съюз изпълняваме ангажиментите. Но е, това са сложни дискусии, сегашното председателство е много амбициозно, що се отнася до енергийната ефективност. Но в допълнение трябва да имаме един регламент за управлението. Така че този регламент да стъпи на изискванията на Парижкото споразумение. Председателят, благодаря за дискусията, господин комисар. Благодаря за това, че вие отговорихте на всички въпроси. Със сигурност ще трябва да имаме и последващи срещи. Благодаря ви, колеги. Преминаваме към следващата точка от дневния ред.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 Е, е, да, и аз искам да благодаря на комисара. Хубаво беше да имаме тази дискусия тази сутрин. Преминаваме към следващата точка. Това е точка 15. Става дума за Европейския код за електронни комуникации. Ще имаме обмен на мнение по тази тема. На 6 февруари госпожа Дел Кастилио представи своя текст. На 23 март обсъдихме предложението. Имахме над 100 изменения. Култи Либе обсъдиха предложението. Искам веднага да започнем обсъждането. Госпожа Дел Кастилио има думата. Благодаря, господин председател. Имахме възможност да водим подробен дебат за това колко тази тема е важна за европейската економика на всички нива. Просто идеята е да се, да се види значимостта на свързаността и също да се подчертае инфраструктурния аспект, като се има предвид реалността за нуждата да се а, намерят стотици милиони евро за развитието на тази инфраструктура. И че това също има ключово значение в а, регулаторните а, измерения, защото това са дългосрочни инвестиции с голям капацитет на възвръщаемост. Искам да напомня контекста и основните цели. Трябва да кажа първо благодаря на всички заинтересовани страни. Всички те допринасят активно в този процес, което е много важно. Така че, като цяло всичко мога да кажа, че технически екип хората, които са от нашата, нашия офис, от нашите групи. са свършили великолепна работа. Сега а, нека да мина към основните аспекти. Първо има един график, в който а, се а, слага като основна дата 11 юли. Имко поиска да се отложи всичко това, защото не могат да приключат на време. И крайната ситуация е, че Имко а, предложи 4 септември за гласуване, а пък ние ще гласуваме на 11 септември. А, това е като цяло относно организацията. И в крайна сметка ние обаче ще имаме решението преди лятната вакансия. И последното заседание на докладчите в Сянка е предвидено за 11 юли. Това е ситуацията. Какво сме постигнали до сега? Има ясен напредък в областите, свързани с спектъра, без съмнение. Има също така предварителен компромис, който като цяло е много добър. Тоест, предварителен такъв компромис, който включва всички аспекти на спектъра. Това е нещо важно, заедно с достъпа. Имаме споразумение и по дефинициите за а, висококапацитетните мрежи. И Имайки преди тази дефиниция, ще влезем в дебат относно конкретните мерки за достъп. Просто трябва да имаме съответните инструменти в тази насока, за да привлечем инвестиции, да имаме повече предвидимост за инвеститорите, но докато на този етап имаме само една дефиниция. Така че това са предварителните изменения. Съсредоточаваме се върху достъпа. В достъпа ще разискваме инвестиционният модел както и как да се използват инструментите, предложени от комисията, с цел да се стимулира мрежите за висок, с висок капацитет, да се стимулират мрежите с висок капацитет. Имаме съответно и задълженията, има много други неща, които са включени в възможностите за а, евентуалните ситуации на а, пълен контрол на, и знам, че има специфични държави, които са изложени на по-голям риск. Така че ще продължим в тази насока с докладчиците в сянка, но имайки предвид тази възможност в комисията, ще изслушам с интерес всичко, което кажете. Всичко, което ще кажете тук, ще бъде отбелязано, ще помислим по него и евентуално ще видим как можем да го включим в общия подход, който изготвихме. Благодаря. Ja, recht herzlichen Dank. Äh, nächste ist S&D, mir Petra Kopolinatri für zwei Minuten. Thank you so much. Давам сега думата на колегата Натри. Благодаря. Благодаря на докладчиката Кастия. Просто искам да направя няколко добавки. Е, мога да благодаря на докладчика Смятам, че вървим с една добра скорост. Съвета може би е малко по-бавен, отколкото и нас. А също и имко, които искаха допълнително време. Всички заедно благодарим. Имаше над хиляда изменения, т.е. явно всички много активно са чели доклада и това ще доведе до а, добър резултат, към който така иначе се стремим. Наистина искаме да има нужната дигитална или цифрова инфраструктура и а, цифровата економика в Европа да стане възможна. В този контекст не е, работим толкова по модела, е, който е стандартен, да продължим със същият модел, а просто търсим начин да засилим инвестициите върху висококапацитетните мрежи и също да разгледаме и други въпроси. Е, особено като си им предвид бизнес моделите. Относно пазарите, те вече съществуват, има дори конкуренция за инвестициите, има и търсене. Мога да видя вече над 20 различни предложения в Европа за цифровизацията, т.е. за 5G и за други също инфраструктури. Така че аз не съм скептично настроена относно инфраструктурното измерение, но също има и такива политици, които не желаят а, Европа да бъде цифрово разделена. А, искаме цяла Европа да бъде един цифров пазар и да имаме една цифрова платформа за новите бизнес модели. Знам, че ще има такива цифрови центъри. Това центрове, които ще се създадат. Знам, че и имко трябва да взема думата тук, но тук имаме една идея за това как да имаме наистина бърза връзка. Това е част от пакета. Тоест, връзката да е за всеки, не само за иновативните инвеститори. И в заключение, мога да кажа, че вървим в правилната посока. Имаме регулация, която е необходима и а, идеята е да няма възстановяване на монопола след а, този доклад. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор, господин Душиновски. Благодаря. Това е голям пакет, много важен пакет, но също това означава и много отговорности. Защото пазар се развива страшно бързо и е трудно да се изчисли е, обема на финансирането. Именно е, за това имаме компромис, за това имаме широка дискусия и наистина високо ценим това, което колегите са направили. Госпожа Кастилю наистина взе предвид всички предложения и имаше огромен брой изменения също. Също оценявам това как госпожа Кастилио се разглежда, разглежда проблема за висококапацитетните мрежи и достъпа. Това е много комплексна тема. И въпреки всичко, в повечето неща мога да се съглася с докладчика и да кажа, че наистина има, очертават се някакви решения за бъдеще и в някои случаи гледните точки се различават например, при евентуалните възможности за действие страна на националните регулатори. Второто важно нещо тук е спектъра. Нека да не забравяме, че имаме 28 различни пазара. Те са много различни. Това е резултат от различната ситуация на пазара, но съм сигурен, че ще успеем да се справим с това предизвикателство. И накрая, относно застъпването с Берек. Искам да благодаря на колегите и по-специално на докладчицата, защото тя успя да намери връзката между двете досиета. Трябва да ги съчетаем и те трябва да вървят заедно. Не може да се разглеждат отделно. И тези две предложения трябва да бъдат добре съгласувани. Именно за това се опитваме да хармонизираме и времевия график. Очакваме гласуването при нас да стане на 11 септември и двете досиета да бъдат приети заедно. Просто за да осигурим тази съгласуваност, за която говорих. Благодаря още веднъж за сътрудничеството, госпожо Касия. И а, смятам, че наистина имаме много добро предложение. Благодаря. Следващият оратор госпожа Калас. Благодаря на докладчицата и работата по доклада. Наистина голямо досие с много изменения, както вече беше казано, така че аз по-скоро ще се съсредоточа върху компромисите. По спектъра считам, че становището на групата е обединено, доста единно. Също трябва да имаме а, единна политика за спектъра и а, сигурност за тези, които искат да имат лицензии за, за спектъра но 25 години това трябва да съвпада с а, преразглеждането, за да се, а, упълно, за да се максимизира употребата на спектъра. Също относно мрежите, напредъка по компромиса тук не е толкова бърз. Много пъти казах, че е, не смятам, че трябва да има. А, че тези мрежи трябва да се разгледат отделно. Тези висококапацитетни мрежи, те трябва да се изградят до 2025, трябва да има отделни разпоредби, а, но може би това не съответства на начин на мислене. Също относно анализа на пазара на дребно, не знам дали е коректен. Смятам, че не трябва да има правни изисквания за регулаторите да регламентират а, този пазар, защото а, той може да се дели на подраздели. Също трябва да се а, проследи тенденциите в Европа и съинвестициите не трябва да бъдат регламентирани това не означава, че трябва да ги тласкаме към а, риск от монопол, олигархия, но а, това трябва също да се регламентира добре. Относно дефиницията за услугите, разбирам, че а, докладчицата не желая да нанася изменения там, но ИТРЕ е отговорната комисия тук и трябва да помисли малко повече. И накрая, предложението на комисията трябва да а, разгледа и задълбочаването на пазара за телекомите. Трябва да видим възможностите за доставчиците, да не пропуснем възможности както за потребителите, така и за бизнеса. И да, в това отношение очаквам бъдещо сътрудничество по компромисните предложения. Благодаря. Äh, Благодаря.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 и обективи di connessione. Само с лоялна кон... конкуренция ще постигнем целта за свързаност. Само 40% европейските граждани в селските райони имат достъп до мрежи от ново поколение. Достъпа до мрежата е много важен. Ние трябва да осигурим достъп до широколентов интернет, в това число и за хората в селските райони. Някои от предложенията на комисията биха могли да доведат до повече тежести за фирмите и местните власти. Необходимо е да се, да се осигурят гаранции, така че националните власти да могат да насърчават конкуренцията в интерес на гражданите. Също така регулаторите трябва да използват чистки инструменти, с които разполагат. Е, задълженията за достъп до инфраструктурата са достъп за физически достъп. Този тип е, достъп, както се казва в нашите изменения, трябва да бъдат сред първите инструменти за гарантиране на устойчива конкуренция и за инвестиции ние трябва да бъдем по-амбициозни за спектъра, за да и да се осигури по-добра координация в използването на спектъра. Знаем много добре по какъв начин ще преговаря съвета по време на тристранната среща. Ние трябва да бъдем по-амбициозни така че да не бъдат изключени малките оператори от достъп до спектъра. В заключение парламента трябва да бъде много по- амбициозен по време на гласуването на 11, защото Кодекса за електронни съобщения е единственият възможност да направим така, че през следващото десетилетие сектора на далек съобщенията да се основава на устойчива конкуренция, гарантираща за защита на конкуренцията и интереса на гражданите. Комисията, да именно тази, именно комисията казва, че конкуренцията е най-важният фактор. Не бива да пропускаме този фактор, за да дадем възможност на всички граждани, достъп за всички граждани до мрежи с голям капацитет и мобилни устройства. Благодаря. Не виждам други желащи да вземат думата, така че се обръщам към представителя на комисията. Заповядайте. Благодаря. Първо искам да поздравя комитета, комисията за напредъка по този доста комплексен текст. Особено по спектъра приветстваме становището, че трябва че всъщност това, което вие тук изграждате като текст е много сходно с нашият. И дори и в измененията го виждаме, те позволяват да се разясни текста на комисията. имаше една специфична точка относно а, спектъра. на госпожа, на госпожа Сакалас за продължителността на лицензиите. Приветстваме факта, че парламента споделя амбициите на комисията за осигуряване на правна сигурност за инвеститорите които инвестират в бежичен интернет. Това е дори по-важно, отколкото беше в миналото, а сега с развитието на 5G мрежата. Много, много сериозна мрежа, която изисква големи инвестиции. И още нещо, може би по средносрочния преглед, разбирам, че колкото по-дълг е продължителността на лицензиите, толкова по-важни са те, че има всъщност много а, правила, които да се задействат, ако нещата не вървят добре. А, така че ще има механизъм в това отношение, който ще бъде подсилен. И по средносрочния преглед, нека да внимаваме, за да не се изгради система, която на практика ще предполага и ще прави ситуацията несигурна. Например, сегашните лицензии са със срок около 15-20 години средно. И настоящия механизъм не е попречил на властите да управляват добре системата. Така че това е една от забележките. По достъпа Приветстваме напредъка, осъществени там. Разбираме, че дискусията по дефинициите има голям капацитет. И че вашата насока на размисъл е сходна с нашата. За тези висококапацитетни мрежи наистина трябва да имаме а, детайлна, ясна дефиниция, която да отговаря на нуждите, от, свързано с през следващите години. Това е началната точка за дефиницията, която комисията предлага. И разбираме, че това сега се споделя от членовете на комисията. Едновременно с това не трябва да забравяме, че висококапацитетните мрежи не означават само фиксирани мрежи, Знаете, за в бъдеще ще има все повече а, употреба на 5G мрежа, също и на бежични мрежи и така нататък. По въпроса за а, регулацията на пазара и едновременно с това а, достатъчно безопасност, която да гарантира справедлива конкуренция, винаги сме смятали, че това е отговора. Именно за това базираме нашето предложение върху съществуващите рамки. Тази рамка вече доказа, че е гъвкава, че е добра, че отговаря на различните типове специфики и проблеми на пазара. Проблемите с конкуренцията се решават добре, така че няма причини да се отклоняваме от нея. Едновременно с това, имаме нужда от специфични средства, за да се гарантира да се, проблема, да се поправи проблема с а, а, висококапацитетните мрежи, особено в по-специфични области, за да се избегне а, така нареченото цифрово разделение, за което говорихте. Има и други мотивации, които се изграждат чрез нашето предложение. Например, да има роля на комисията, която да се запази и регулациите да се базират на ясен анализ на пазара, понякога в много ограничени географски райони. Идеята е да се е, гарантира, че крайните потребители ще се възползват от е, конкурентно способни услуги. И е, нека да подчертая, че има известно недоразбиране. регулаторите трябва да разгледат пазара, да направят този анализ на пазара. Това не е. Бихте ли приключили, казва председателя, времето изтече също искам да кажа, че правилата по симетричните решения, те са част от мрежата, част които, която всъщност не винаги може да бъде директно приложена, трябва да бъде специфична, трябва да бъдем също така внимателни за ограниченията на тези симетрични регулации, защото не можем и не трябва да убиваме иници... насъчаването за малките участници и за тези малки инвеститори, които искат да поемат риска и да инвестират в нови мрежи. Така че смятам, че това са основните точки които исках да отбележа. И благодаря за осъществения напредък. Сигурен съм, че ще имаме много добри резултати а, в парламента. В сътрудничеството. Благодаря. Благодаря, Пилар Дел Кастио. constant willingness and и аз бих искала да благодаря на Европейската комисия за нейната готовност да разговаря с парламента, е, за да бъдат намерени технически решения на проблемите, които обсъждаме. Както казах в началото, Отбелязах всичко, което посочиха колегите. Ще продължим е, и ще отговорим на очакванията и че ще бъдат взети добри решения за да осигурим необходимата връзка, от която има нужда европейската економика. Благодаря ви. Благодаря, Пилър. Гласуването ще бъде на 11 септември. Имко все още има време стигаме до следващата точка. орган на европейските регулатори за електронни комуникации с докладчик господин Тушеновски. Внесени са 441 изменения и ще бъдат внесени пакет компромисни изменения, обхващащи всички аспекти. Давам думата на господин Тушеновски. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на колегите докладчици в Сянка за сътрудничеството. Първоначалната позиция не беше много лесна и мненията бяха доста различни. Бяха изразени е, доста становища. Е, гласуването е предвидено за 11 септември заедно с Кодекса за електронни съобщения и както вече беше казано, искаме между двата доклада да има максимално тясна връзка. За това искам да спомена основните елементи, на които ще се основава компромис на парламента и които са всъщност основните елементи на доклада. Всички ние сме съгласни, че трябва да се подобри координацията на националните регулатори и те да станат по-ефективни, т.е. да има последователност координацията в Европа. От друга страна, имаме много добър опит с, сегашната форма на Берек, дори в парламента Берек има много добра репутация за опита си поради позицията им по въпроси, отнасящи се до регулацията. Основният въпрос, който беше поставен пред нас, беше дали Берек да, да се превърне в една голяма агенция или пък да запазим сегашната двойна институционна структура, която според мен е добра и която доказа себе си. Като докладчик се радвам, че успяхме да получим съгласие за по-консервативен подход, който запазва част от двойната структура, но по отношение на самия берег или органа на европейските регулатори, ние ще го модернизираме. Това би трябвало да е правен субект. И тук а, а, зачитаме позицията на парламента, която е резултат а, от преговорите. Органът ще има задачата да издава правно задължителни решения. Това е отразено в нашето предложение за Берег. Възниква въпроса дали трябва да има апелативен съд към, или апелативен трибунал към Берег. Въпросът все още е отворен, но според нищо обсъдим този въпрос днес. Според мен той не е кой знае колко съществен. В компромисите сме направили по-ефективни структурата на съвета, на, на ръководния съвет, що се отнася до самото седалище. Имаме, об, се основаваме на общия подход към децентрализираните агенции. Фактът, че този орган на Европейска агенция се подчертава в новото пълно наименование. Това е орган, който под... с краткото наименование бе службата БЕРЕК, ролята на Европейският парламент, която комисията се опита да ограничи, трябва да се запази. Берек ще трябва да решава нови задачи, проистически предимно от а, роуминга. Това ще трябва да се включи в текста и да запазим съвместимост с други текстове на Европейския съюз, за да не се налага непрекъсната промяна. Наясно сме с това, че има нови а, промени на пазара, но сме убедени, че Берек ще се справи, ще променим клаузата за преглед. След 5 години комисията ще трябва да прецени дали двойната структура е удачна или има нужда от промяна. Новите задачи за Берек предполага повече изисквания към службата Берек и смятаме, че трябва да се а, увеличи броя на служителите до 45. Аз мисля, че кандидат комисаря госпожа Габриел се изказа много положителен по този въпрос. Благодаря на всички ви за сътрудничеството и очаквам разговорите с докладчиците в Сянка. Аз мисля, че бързо ще приключим работата по този файл. Благодаря много. Беше... Накратко ще прочета това, което ми беше представено. Уважаеми колеги, първо благодаря на колегата Тушиновски за чудесната работа и за сътрудничество по доклада. Истинският въпрос не е формата на Берек, а неговата функция. Нека да не забравяме, е, че обсъждаме форма на орган, който да направи така, че да се изпълняват целите на законодателството. Моето притеснение е новата структура да не засили бюрокрацията. Трябва да видим как да се подобри съществуваща структура. Новата агенция за електронни съобщения няма да решат проблемите с разпокъсаността си, с новия кодекс са предвидени функциите на БЕРЕК. Ето защо е много важно да се направи така, че новите отговорности да бъдат отразени в бюджета и човешките ресурси на БЕРЕК. Остава едно застание на докладчетите в Сянка. Трябва да постигнем споразумение по основните проблеми. Споразумението сегашното споразумение е балансирано и в крайна сметка ще отговори на очакванията. Благодаря за участието. Това беше Каринс и сега стигаме до социалистите и демократите. Благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчика. Мисля, наистина това беше интересна е интересно сътрудничество. Наистина, в началото имахме трудности, позициите бяха различни. Аз също смятах, че предложението на комисията беше добре, добро, а именно да се създаде една по-ефективна и стройна агенция. След много обсъждания обаче с Берек и с националните регулатори, дискусии с докладчиците в Сянка установих, че нямаме мнозинство за предложението на комисията и тогава си казах, добре, нека да видим какви са наличните настру... инструменти и да по постигнем с тях най-голяма ефективност. Докладчикът също каза това, което смятам, че е много важно, а именно Берег да запази двойната си структура, но да има правосубектност, която да е обвързваща, за да може да прилага решенията си. Това е пътя към единия пазар на телекомуникации. Мисля, че това трябва да залегне в решението. Освен това, съществено според мене да имаме последователност – да удължихме мандата на ръководството на две години. Това върви в посока на начина по който работят и други агенции. Радвам се, че офисът на Берек ще се занимава не само с администрация, ще работи и по същество – така ще дава помощ на, млади, на малки и средни предприятия. Това го приветствам. Надявам се също така да имаме по-голям бюджет, така че да може да се увеличат служителите за берег. Надявам се, че след днешното последно заседание на докладчиците в Сянка ще осигурим мнозинството за това предложение. Благодаря. Благодаря, казва председателят госпожа Калас. Благодаря, благодаря на докладчика за работата му по доклада. Радвам се, че приехте някои от измененията на АОДЕ, т.е. необходимостта Берег да взаимодейства с Организацията на конкуренцията за инициативи, за открити данни, но също така за един над, за една, един посредник. Радвам се, че Береки е правен субект и може да взима задължителни решения. Необходимо е да направим така, че да има, че да се спазват процедурите. Съжалявам, че дискусиите по е, този по това досие са съсредоточени върху бюрократични проблеми. Като либерали ние не харесваме бюрокрацията, двойната структура именно това. Това не е структура предвидена в никоя друга структура на европейско ниво, тъй като е неефективна и води до дублиране когато имаме правен субект, е, можем да го наречем както желаем. Правните служби ни казват, че това може да е орган, агенция, но ако има субект е агенция. Така че вместо да създаваме една е агенция или да създаваме един правен е, субект, създаваме два такива. Не разбирам този подход два органа на Европейския съюз, с два, с, които са две юридически лица. Едно е достатъчно, но компромисът е компромис и затова не всички са доволни. Благодаря ви и очаквам да приключим работата по това досие. Благодаря. Това бяха докладчите в сянка. Някой друг иска ли да се изкаже? Ако няма, ще дам думата на Европейската комисия. Имате три минути. Благодаря, господин председател. Разбира се, следим с голям интерес дискусиите по това досие. Знаем, че Имаше трудности, някои трудно приеха предложението на Европейската комисия и за това разбирам защо компромисът е във вида в който е. Приветстваме, разбира се, това, че Комисията смята, че Берег трябва да бъде юридическо лице. Когато Берег бъде натоварен с повече решения, особено решения, които са задължителни, юридическото лице е, е важно. Той, също така, той, всичко това е в интерес на прозрачността. Също така ние съжаляваме, че вие смятате, че двойната структура е по-добра от единната структура, предложена от комисията. Смятаме, че това създава ненужна бюрокрация и не осигурява унази сигурност, която е необходима на Берег. Сега с ролята на службата на Берег ние съжаляваме, че ролята не превишава сегашните задачи. Разбира се, това е щеше да е много добре, ако Берек разполагаше с служители, които могат да работят по същество. Това е в съответствие с плановете за е, натоварването на Берек с повече задачи. Сега Берег върши чудесна работа, но тя е свързана с малките регулатори. Сега, ако видим какво, как се работи в малките групи, там има малки регулатори, в момента 17 регулатора не участват в работните групи на Берег, така че щеше да е полезно, ако имаше един структура, която да осигури подкрепа за фактическата дейност на Берег. Това е. Благодаря ви. Както знаете, се водят разисквания в бюджетната комисия за това как да обединим Берег е ни ако искаме цифров единен пазар, европейски енергиен пазар, работата на а, три агенции трябва да се рационализира. А, господин Тушеновски. Още един път благодаря на всички колеги, благодаря на докладчиците в Сянка. Оценявам подхода ви към това досие, защото не беше лесно да се постигне мнозинство и един глас. Оценявам и казаното от госпожа Крел и усилията и за разумен подход. Аз мисля, че ние успяхме да обединим няколко противоречиви мнения. Не мога да се съглася с идеята, с мнението, че това предложение ще доведе до, зас... до ненужно засилена бюрокрация. Всъщност, ние това искаме да избегнем и то се основава на сегашният начин на работа на Берег. И аз съм убеден, че нещо, което работи много добре и се основава на опита на националните регулатори и на техния професионален опит, не бива да се обръща с главата надолу. Разбирам притесненията на комисията, за това сме предвидили механизъм за преразглеждане, именно за да видим как е, ще се реализира това предложение. Разработва се и кодекс е, и всичко това в условията на огромен и много динамичен пазар, който не дава възможност за лесни прогнози. Благодаря ви още един път и съм убеден, че ще успеем да приключим работата, защото остава за разрешаване само някои маловажни въпроси. Надявам се, че ще успеем да намерим общо решение, каквито и усилия полагаме и, както казахте, в началото не беше лесно. И благодаря е, на колегите за подкрепата. Благодаря и аз. Мисля, че обсъждането беше много добра. На 11 септември ще гласуваме в ИТРЕ, така че имаме малко време. Ще свършим днешното съседание малко по-рано. Днес ще продължим с възобновяемите енергийни източници в 3 часа. Желая ви добър апетит. Закривам заседанието.